Ok. Bien, chers collègues, je vous invite à prendre place. Скъпи колеги, много ви моля да заемете местата си, защото имаме натоварен дневен ред. Откривам заседанието. Ако няма възражение от вашата страна, приемам, че дневният ред, така както е предложен, е одобрен. Имам няколко съобщения. Първо, понеделник вечерта се проведе петия и последен триалог за Европейския фонд за устойчиво развитие. Направиха се някои малки изменения и стигнахме до предварително споразумение, потвърдено от Корепер вчера – Резултатът от тези преговори за първите две четения е предоставен на ФЕД, ДЕВЕ и БУДЖ в комисии. Ще бъде разгледан в Страсбург в 9 часа. Ако текстът се одобри от тези три комисии, то тогава текстът ще бъде гласуван в пленарна зала преди края на Страсбургското заседание. Трябва да кажа, че тристранните разговори не бяха никак лесни, защото имаше три комисии, като Комисията по устойчиво развитие беше водещата. Не знам дали вие искате да кажете нещо. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че стигнахме до съгласие и че Корепер погледна с добро око на края на текста. Петри странни срещи. Имаше и политически и технически срещи, общо 60 на заседания. Наистина организацията беше изключително сложна. Искаше се съгласието на три докладчика с различна предистория, различни интереси. Много-много сложно. Техническите екипи обикновено имат важна роля, в този случай имаха още по-важна роля, защото трябваше да се оформят позициите, но именно в техническите заседания се търсеше точната формулировка, за да стигнем до това споразумение. Искам да благодаря специално на нашия екип от Комисията по бюджети. Разбира се, важни са и другите две комисии, но ние отговаряме за бюджетите. Мисля, че работихме фантастично и в крайна сметка стигнахме до успех по съдържанието на споразумението. От страна на парламента тук нямаше ключово послание, както е обикновено. Затова и ние нямаше как да видим текста цялостно. В крайна сметка, черно на бяло, ние успяхме да включим това, което защитаваме и това ми се струва важно. Успяхме да внесем и много нюанси и да поставим акцент върху целите на фонда. Ние искаме инвестиции за една истинска политика на развитие в съответните страни. Подобрихме всички критерии, за които отговаряме, включително и социалните, правата на човека, зачитането на трудовите условия. Това ми се струва важно да бъде изтъкнато. Освен това, търсехме допълняемостта между всичките фондове. Мисля, че една от темите, по които говорихме и която е важна, е следната – съветът надхвърли 20 до 28% по програмите срещу изменението на климата. Ние трябва да се борим и с данъчното избягване, да има много ясни правила и цели. Най-важното е Европейският парламент да има своя наблюдател в стратегическия комитет – Нещо друго. Ние поставихме и много условия към комисията за извършването на оценка, така че да има наистина наблюдение на това, което се върши. Искаме и предварително да бъдем информирани, да има достатъчно време за реакция. Но така или иначе, споразумението е добро. Мисля, че трябва да гласуваме положително. Много ви благодаря. Благодаря и за вашия ангажимент и толкова ефективната работа. Знаете, че през юли бяхме планирали посещение до Израел и Палестина. То е отложено, защото искахме да отидем и на западния бряг и в Газа, но местните органи ни казаха, че не могат да осигурят делегацията в Газа. Има проблеми с сигурността, с електрическото захранване в Газа. Именно за това реших, че може би е по-добре да отложим посещението, вместо да ограничаваме своето посещение само до западния бряг. Затова го отлагам за средата на 2018 година. Тази сутрин ние говорихме и за разпределението на докладите с координаторите. Първо, госпожа Вайдере ще отговаря по първия доклад, след това мобилизиране на фонда за солидарност, помощ на Италия, господин Лавия – бюджетни мерки за текущи предизвикателства Зикрит Мурешан Европейски корпус за солидарност. Тук социалистите ще предложат докладчик. Европейска индустриална програма в помощ на конкурентоспособността. Е НП е групата, която ще предложи докладчик. ЕНП ще предложи докладчик и по доклад по собствена инициатива Европейски план за действие в областта на отбраната. По изпълнението на ОПСО, вашият председател ще бъде докладчик. Координаторите също така бяха уведомени е, за назначението на специалния съветник към съвместни изследователски медицински център. Не се изискват допълнителни действия. Говорихме и за управлението на доверителните фондове. Ще имаме докладчик за бюджетите 2017 и 2018 година. Това е господин Морешан. Това исках да ви съобщя. Сега преминаваме към гласуването моля ви да поставите картата си в устройството, за да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Не са гласували всички. 27 карти, 26 гласа. Аз самият аз не съм гласувал. Извинете ме, казва председателя. Първият текст, който ще гласуваме. Мандат за тристранната среща по бюджета за 2017 година на Зикрит Морешан. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се компромис 2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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 162 за, против, въздържали се, отхвърля се 163 за, против, въздържали се, отхвърля се 164 е, с изменение, устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 165 за, против, въздържали се, отхвърля се 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 пада, компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се. Извинете ме, казва председателя, компромис 19а за, против. Нека да проверим. 19 та Край на гласуването. Приема се 17 на 10 гласа. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 189 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 202 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се 211 за, против, въздържали се, отхвърля се 212 с устно изменение за, против. Процедурен въпрос. Ние сме представили 212 изменение с допълнителното устно изменение, което искаме да се гласува отделно. Така че нека имаме първата част с Outside EU e Budget и втората част да се гласува отделно. Какво мисли докладчика? За 212-то изменение ли говорим? Да. Където трябваше да има устно изменение на докладчика. С устното изменение на докладчика – ние решихме, че ще гласуваме за. Не съм сигурен, че на този етап можем да приемем разделно гласуване. Какво точно искате? They can just clarify. Ако може да поясните. Um, no, mm, seguimos pensando que, que debería votar. Ние все пак си мислим, че трябва да се гласува на две части. Първо да гласуваме за първоначалното изменение и след това да гласуваме тази добавка. Си, си vous êtes mis d'accord avec le rapporteur pour... Euh, Ако сте съгласни с докладчика, можем да го гласуваме наведнъж. Той смяташе, че можем просто да включим текста. Не, не, не искаме едно гласуване. Не. Ние искаме да се гласува първоначалното изменение. Искаме да отхвърлим устното изменение. Alors, Monsieur le rapporteur, Господин докладчик. Да, наистина има устно изменение. Ако го искат да оттегли устното изменение, ще гласуваме по първоначалния параграф и моята препоръка е да се гласува против устното изменение, като гласуваме за първата част. Това е единственото, което може да направите сега, обаче, то е да оттеглите устното изменение. Ако не го направите, ще гласувам против него. Добре, гласуваме за устното изменение. La enmienda del reporter y se vote la original. Искаме да гласуваме тогава първоначалното изменение, като се отегли изменението на докладчика. On Donc, on vote original, c'est-à-dire... Добре, гласуваме първо първоначалното изменение, т.е. изменението на госпожа Нириада. Мнението на докладчето е отрицателно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 213 за, против, въздържали се, отхвърля се 214 за, против, Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 на 8 гласа. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се 216 за, против, въздържали се, приема се 200. И 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 219 за, против, въздържали се, отхвърля се 220 за, против, въздържали се, отхвърля се и компромис 26 за, против, въздържали се, приема се изменение 225 за, против, въздържали се, отхвърля се Изменение 226 за, против, въздържали се, приема се 227 за, против, въздържали се, приема се. След това становището на комисията по заетост – Точка 15, изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение на Комисията по правата на жените едно. За, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме по целият текст с приятите изменения. Моля го. Може би трябва да е електронно. Електронно гласуване. Tout le Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 Приема се с 24 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчика. След това трансферите доклада на господин Гайер. 4 трансфера за бюджетен инструмент за Турция. Госпожа Гардия Забал ще се изкаже вместо господин Гайер. Благодаря. Наистина имаме трансференциите по 7 и по 11, по 7 вече сме говорили. Бихме искали да се гласува положително и за двете. Но имам и един коментар. Като говорим за трансфери, трябва да кажа, че изведнъж разбираме, че съветът не иска да се налагат глоби или лихви за закъснения по инструмента за улеснение с Турция. Това трябва да кажа, че е малко дразнещо, защото ние тук се чудим откъде да намерим пари, за да се изпълним ангажимента по този инструмент, а пък съветът казва, бе ще видим кога ще намерим парите и на всичкото отгоре няма да има и глоби. Това ми се струва, че поне трябва да бъде отбелязано, ние не сме съгласни. По другите искания за трансфер няма проблем. 8 е свързано с къстия и Леон, ние току-що одобрихме. 10 е за по-добри ИКТ услуги. Докладчикът господин Гайер предлага да се гласува положително. Електронно гласуване първо по трансфер 7 2017. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Изглежда не всички са гласувани. Гласували? Край на гласуването 21 гласа за, 2 против, 2 въздържали се. Трансфер 8 2017. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Скота 2, 22-3. Край на гласуването. 22 гласа за, 3 против. Трансфер 10 2017. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването 24 гласа за, 1 глас против. Прехвърля трансфер 11 2017. Моля, гласувайте. Le scrutin Край на гласуването 23-2-2. Приема се. Давам думата на господин Таран за трансферите във връзка с останалите раздели от бюджета. Обосновката е член 25 от финансовия регламент. Трансферите са за Комитета на регионите. Предлагаме гласуване. Господин Таран, искате ли да кажете нещо предварително? Съвсем накратко, господин председател. Искам само да кажа, че можем да подкрепим трансфер номер 3 но аз съм против трансфер 1 и трансфер 2, защото Комитета на регионите е предоставил обяснения, които обаче не са задоволителни. Тъй като бюджетните органи вече са предвидели финансови ресурси за тези дейности и не би трябвало Комитетът на регионите да иска допълнителни средства. Това е съвсем накратко. Ако искате подробности, е, мога да ви ги дам. Е, орязват се програми за ученици, за да се създаде е, е лого за политически групи. Е, аз смятам, че политическите групи имат достатъчно добра визуална идентичност. Господин Депре. Господин председател, няма да говоря по същество по трансферите, но искам да говоря за принципа. Става дума за един важен принцип. Говорихме за един бюджетен член, по който е, е подобрен, одобрено одобрена определена сума. Комитета на регионите поиска по-голяма сума. А, да кажем, искаха 500 милиона, ние одобрихме 300 милиона, ако правилно си спомням. Приблизително. Какво прави сега Комитет на регионите? Ми търси възможност да си е, е, набави тези средства от други бюджетни редове. А, това не е допустимо. И за това става дума за принципен въпрос. Едно е да се каже, е, трябва да ни повече средства по тази и тази причина, но а, когато вече а, е, въпросът е обсъден, казали сме, предоставят се по-малко средства по тази и тази причина, и след това те отново искат е, средства от други редове. Това за мен е неприемливо и мисля, че мога да подкрепя господин Таран. Има ли други желащи да се изкажат? Господин Таран, благодаря. Още един коментар. Напълно съм съгласен с казаното от господин Депре. Какво е отношението? Господин Кронсперс Елмърс ме информира, че въпреки, независимо от това какво решение е вземем ние, средствата вече се харчат. Нещо, което напълно не приемливо. Добре, разбрахме. Искане за поименно гласуване имаше. Потвърждавате ли го? Зелените екаре, СПД и Обединената левица поискаха това. Добре, Гласуваме поименно. По първия трансфер, моля, гласувайте. Шкотай клуб. Край на гласуването. 15 гласа за, 9 против. Повтор, по втория трансфер, моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, 6 против, 2 въздържали се. По третия трансфер, моля гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа за, 1 глас против, 2 въздържали се. Madame Meyer est là. Madame Holmeyer n'a pas pu nous rejoindre. Elle Госпожа не е тук. Предлага да отложим вземането на решение за следващото заседание, защото все още не е приключила събирането на информация. Е, надявам се, че Комисията по бюджета приема това искане за отлагане на гласуването по двата предложени кредита. Предлагате ли? А приемате ли? Благодаря. Nous en avons terminé avec la séquence des votes. Приключихме гласуването. И сега ще получим информация по едно проучване, което бяхме поръчали. Става дума за възможности за съвместяване на усилията във връзка с целите на годишното проучване за растежа и координацията между европейския бюджет и националните бюджети. Какъв е контекста? През есента на 2016 година в контекста на обсъждането на участието на Комисията по бюджета в работата на Европейското полугодие, координаторите взеха решение да поискат проучване за възможностите за съвместна дейност в тази област и моя беше честа да проследя е, работата по темата. Проучването бе възложено на Rand Europe. Доктор Хафнер водещ е, економически моделист и изследовател към Rand Europe, ще представи темата. Членовете на комисията по економически въпроси също са поканени на това изслушване. Радвам се да ги приветствам. След това комисията е поканена да назначи един представител и да отговори на въпросите, които, са, които възникнат. Госпожа Джоел е от Генерална дирекция по бюджета има и представител на Генерална дирекция ЕКФИН. Проучването ще бъде представено и ще ни даде възможност да обсъдим въпроса за участието на е, Комисията по бюджета е, в контекста на вътрешните процедури на парламента в Европейското полугодие. Работих по възможен доклад и се чудех как... Основната цел беше да се види каква е неговата полза, как може да се въздейства положително върху бюджетите и честно казано не ми се стори, че има огромна полза от такъв доклад. Надявам се, че този въпрос ще бъде осветлен с изказванията. Господин Рюбих, заповядайте. Искам да ви благодаря, тъй като това проучване е особено важно за нас. Растежа, заедостта, БВП са много важни. Но може ли за бъдеще да ни давате и е, COR кодовете за проучването, за да ги получаваме електронно, а не на хартия. Така би било много по-практично. Моля ви, давайте тези кодове. Напълно легитимно искане, господин Рубих, вземаме го предвид. Доктор Хафнер, благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че работихте по това важно проучване разполагате с няколко минути, с 20, 20 минути, за да представите доклада си и неговите заключения. Yep, thank you very much. Благодаря за тази възможност да ви представим днес заключенията на нашето проучване, посветено на взаимодействието между целите заложени в годишния обзор на растежа и вноските на бюджета на ЕС и националните бюджети.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 Okay. Sorry about this uh, problem with the... Извинявам се, с, с е, слайдовете има известен проблем. И така, първо ще говорим за контекста на проучването, след това ще говорим за методите, които използвахме, за това проучване, ще говорим за резултатите, ще говорим за последиците за политиките и ако времето позволи, ще разгледаме и допълнителните въпроси, които би следвало да бъдат обсъдени. И сега, предисторията Годишният обзор на растежа е неразделна част от европейския семестър. В него има приоритети, които би следвало да допренесат за растеж работни места, фискална устойчивост, инвестиции, фискална консолидация. Наред с европейската гледна точка, обзора дава целенасочени насоки за държавите членки под формата на препоръки специфични за конкретните държави. Процедурата за макроекономическите дисбаланси, наред с други процедури, дава много възможности на държавите членки да решат дали да действат или не. Същото въжи и за европейския бюджет. Не се гарантира, че е, бюджета на Европейския съюз отразява всички приоритети, независимо дали говорим за годишния бюджет или за многогодишната финансова рамка. Ние се опитахме да разгледаме препоръките по държави, годишния обзор на растежа, националните бюджети и пресечните точки между тях. Имаме четири въпроса и те обобщават много добре нашите цели. Първия въпрос е дали европейския бюджет достатъчно добре отразява приоритетните отрасли, за да се гарантира економически растеж както това е споменато в обзора на растежа. И на второ място, дали националните бюджети отразяват съответните части от препоръките по държави. На второ място, втория въпрос, дали Европейския съюз и неговия бюджет и националните бюджети следват насоките, определени от годишния обзор на растежа и препоръките по държави съответно насърчавайки растежа и работните места. На трето място синергиите между европейски и националните бюджети и техните приоритети и постиженията на растежа. И на последно място дали мерките имат наистина действителен потенциал за да отразят желанието за създаване на економически растеж и работни места. По отношение на методиката сега. Опитахме се да получим информация от различни източници. Including... Включително националния преглед на макроекономическата документация, докладите на Комисията по държави, националните програми за реформи, докладите за стабилност и сближаване. Разгледахме и направихме анализ на бюджетни данни и показатели между 2014 и 2017 година. Освен това направихме и бърза оценка на препоръките по държави и на годишния обзор на растежа и потенциала за економически растеж. По отношение на обзора на растежа искам да кажа, че отчетения период е 2014-2016 година. По отношение на препоръките по държави не покриваме 2017 година изцяло. За 2016 година поставяме ударението най-вече върху държавите от еврозоната. От географска гледна точка опитваме се да покрием е, еврозоната като цяло. Искаме обаче да направим и по-конкретни оценки, е, да имаме е, един по-добър набор, в който има по-големи и по-малки държави членки с по-хетерогенен характер. Опитваме се да разгледаме дали препоръките наистина водят до инвестиции в научна и развойна дейност. Е, опитваме се да видим е, дали трябва да има намаляване на бюрокрацията. Има някои неща, които не сме учели естествено. Например, е, препоръките, свързани с намаляването на бюрокрацията в образованието, да речем. По отношение на трите основни области в обзора на растежа инвестиции, фискална консолидация и структурни реформи, трябва да кажем, че е, европейският бюджет е, дава възможност за инвестиции. Трябва да споделя е, информация във връзка с подфункция 1А и 1Б. Те са важни е, информацията, която получих, показва, че е, има увеличаване на средствата е, в абсолютна и относителна стойност. Например, средствата по, под функция 1А и 1Б се увеличиха по-бързо, отколкото средствата в рамките на целия бюджет. Има много решения, които са в основата на тези тенденции те се коренят още в началото на многодишната финансова рамка и няма как да бъдат променени. Трябва да се отбележи, че мерките за гъвкавост като цяло отразяват приоритетите на обзора на растежа. Европейския бюджет като цяло е ограничен от една институционална рамка. Знаете, че той се приема за 7 години и когато се приемат или се появяват нови приоритети, понякога е трудно да се намерят средствата за тях. Има обаче няколко конкретни събития, които показват, че има желание да се спазват приоритетите в обзора на растежа. Какви примери можем да дадем? Например, инициативи свързани с Хоризонт 2020, Разъм. Това са инициативи свързани с обзора на растежа. По отношение на някои други инициативи, като младежката инициатива за заетост, трябва да кажем, че има допълнително мобилизиране на ресурси, които също водят до реализиране на приоритетите в рамките на обзора на растежа. Искаме да дадем съответно отговор на въпроса дали като цяло приоритетите на обзора на растежа се отразяват в бюджета. Отговора е да. Сега ще направим същото и за националните бюджети и за препоръките по държави. Нашето проучване показва, че тук има много завършене. Например, какво правят държавите членки в рамките на докладите към комисията? имаме около 20% изпълнение. 21 от общо 106 препоръки и програми. Трябва да се подчертая, че 4 конкретни препоръки по държави въобще не са обсъждани и въобще не са изпълнявани. Ако погледнем оценката на Европейската комисия за напредък по отношение на препоръките по държави, само 4 е, препоръки, значи само 4% са с а, достатъчно добър напредък. От друга страна имаме 5, по които няма никакъв напредък. И останалите са някъде по средата. Когато се опитваме да разгледаме тенденциите, тъй като знаете, работехме с 12 държави, е, видяхме, че страните спазват по-добре препоръките, ако са в рамките на някакви економически е, специални процедури, като процедурата по прекомерен дефицит или пък изпитват някакви други економически трудности. Значи, по отношение на нашата обща оценка за препоръките по държави има основни е, и големи отклонения. Само за 4 препоръки има значителен напредък. 72 препоръки а, е, са обект на а, е, подробно проучване и само в 52 от тях има известен напредък. Европейската комисия докладва за ограничен напредък в 37 препоръки. В голямата част от случаите, които разгледахме, ние разгледахме информацията от комисията и информацията от държавите членки. Та в голямата част от случаите информацията от държавите членки е с малко по-положителен характер. Друг начин да разгледаме напредъка във връзка с постигането на приоритетите и целите е да разгледаме бюджетните показатели и техните промени в рамките на препоръките по държави. На тази страница, на този екран виждате съответните бюджетни показатели, които съответстват на целите. Жълтият цвят означава, че общо взето няма промени. Зеленото означава увеличаване, червеното означава а, намаляване на средствата. Тук се виждат и промените отразени в националните бюджети. Ние разглеждаме и отделните препоръки по държави, насочени към конкретни страни виждаме, че резултата е същия. Като цяло, синергиите, взаимодействието между целите на държавите членки и европейските цели, европейския бюджет и националните бюджети, съответно, това взаимодействие съществува. Но а, има естествено а, затруднения и би трябвало да има по-целенасочено подкрепяне на инвестициите. Можем да се опитаме да направим а, някои препоръки. Например, би следвало да има а, едно сближаване на националните политики спрямо европейските цели. можем да направим едно заключение, че по отношение на европейските структурни инвестиционни фондове, като цяло националните цели отговарят на европейските. Що се отнася до а, изискванията за съфинансиране, те са важен аспект на така наречените условия. Необходимо е да се направи по-подробна оценка по отношение на фонда познат като EFSI. Сега няколко думи за евентуалното въздействие върху политиките. So generally, uh, one recommendation our report uh, makes is to consider Опитваме се да разгледаме дали би трябвало да се разгледа в по-голяма степен понятието европейска добавена стойност. Много е важно за измерването на приноса на европейския бюджет да се обсъди тази европейска добавена стойност. Няма обаче систематичен подход в това отношение и а, държавите членки не правят системна оценка на европейската добавена стойност в рамките на, на своите проекти. Добре е да има механизми за отчетност, за да се гарантира, че се събират съответните данни. Това обаче трябва да се прави без да има голяма административна тежест за държавите членки. Друга препоръка, която правим е да разгледаме дългосрочната перспектива в рамките на процеса по наблюдение в европейския семестър. Този процес, знаете, се организира на годишна база и се повтаря за всеки нов набор от препоръки по държави и за всеки един годишен обзор на растежа. можем да направим заключението, че много от възможностите за оценка се пропускат. Естествено, има полза от това да се направи ранно наблюдение една година предварително, но това не е достатъчно. Друга наша препоръка е да Продължаваме да настояваме е, за гъвкавостта в рамките на европейския бюджет, която може да допринесе за изпълняването на целите в рамките на годишния обзор на растежа. Подобна гъвкавост е, може да доведе до е, една по-голяма подкрепа от страна на взимащите решения и от страна на експертите. Знаете, че в рамките на ЕФСИ, например, се е, предвижда е, генерирането на допълнително финансиране по силата на използването на конкретни е, лостове. В същото време важно е да се отбележи, че е, би трябвало да се внимава, когато се призовава за гъвкаво, защото не би трябвало по този начин да се ослабват стандартите за отчетност и за прозрачност. В заключение ще разгледаме допълнителните възможности е, и допълнителните е, неща, които трябва да се вземат предвид. Тук сме разделили нещата на три инвестиции, структурни реформи и положителен резултат. В първата категория можем да кажем, че мерките като цяло имат възможност да доведат до подобряване по отношение на изразходваните средства. Вложените средства в тази първа категория водят до увеличение на БВП с между 3 и 10%. Има много поручвания, които повдигат много въпроси относно уместността на фискалната консолидация и съответно пакта за растеж и стабилност. Много от мерките могат да бъдат положителни за растежа и за работните места, особено в тези страни, в които економическото положение е тежко. Някои учени поставят под въпрос дали фискалната консолидация може да допринесе за растежа. Затова би трябвало да се запитаме как да комбинираме различните мерки и цели, така че в крайна сметка да не навредим на растежа. Така приключваме с нашата презентация. Мисля, че сме точно на време и сега можем да отговорим на вашите въпроси. Благодаря много за това проучване и за вашето представяне. Наистина това са макроекономически съображения. Всеки си задава въпроса, кой е всъщност най-добрия лост, чрез който можем да стигнем до много важни действия. Не знам дали колегите имат въпроси, но аз съм малко объркан. Вие казвате във вашия доклад, че има синергии между европейския бюджет и националните бюджети най-малкото при структурните фондове. Трябва ли да се направи рационализация и привеждане в съответствие на насоките при следващата МФР? по европейския семестър, европейския бюджет подкрепи ли наистина препоръките в годишния доклад за растежа, подкрепи ли препоръките страна по страна? защото знаем, че има и доста голяма гъвкавост, за да може всяка година да се реагира. Но не искам да попитам дали след като нещо се предначертае, то няма как да се промени или все пак има няколко инструмента, които могат да се използват за растежа. Искам да попитам и за възможността за нови показатели. Това е тема, която непрекъснато ни занимава. Имам предвид нови показатели, за да се види въздействието от европейския бюджет. Какво е вашето мнение? Какви биха били средствата, за да се измери добавената стойност? И кой от инструментите е най-подходящ, за да може да се даде количествено изражение. Също така, дългосрочно ние трябва да видим какви са резултатите от инструментите по европейския семестър. Кой според вас е идеалният срок за оценка на тези резултати? Вие казвате, че има разлика в начина по който комисията и държавите членки правят оценка на постигнатите резултати, като се имат предвид докладите страна по страна. Какво предвиждате вие за премахване на тези разногласия между комисията и държавите членки? И накрая, вие говорите за повече гъвкавост в МФР. Възоснова на проучването си, какво бихте казали за Европейския фонд за стратегически инвестиции като един нов инструмент. Това е един първи кръг от въпроси. Предполагам, че можете да ни отговорите. Yeah, Много ви благодаря. Чудесни въпроси. Първо за европейската добавена стойност, може би ще започна от нея – Би трябвало, може би, да се събере повече информация за добавената стойност. Тук смятаме, че трябва да се съберат конкретни данни, за да се види дали тези проекти наистина генерират добавена стойност. Нивото на оценка би трябвало държавите членки и европейските институции да работят заедно но може би на европейско ниво трябва да се въведе механизъм за наблюдение. трябва да се види, когато има проект на европейско ниво, не изпълним по-отделно от държава членка, каква е добавената стойност но ние не сме разгледали специфично тази хипотеза в проучването си. Като говорим за по-голямата гъвкавост, ние се опираме на литературата по въпроса и виждаме, че при МФР до сега е имало гъвкаво, за това и не гледаме толкова много какви да са реформите. Но разбира се, трябва да се направи връзка между годишния обзор на растежа и бюджетните разпределения за държавите членки по ЕФСИ. Доколкото знам, до сега не е правена оценка но първите резултати показват, че поне е, този фонд отговаря на приоритетите на годишния обзор на растежа или ГОР. Eh bien, je vais donner maintenant la parole à Madame Госпожа Малетич има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за проучването и за отличното представене. Имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е по заключението ви, което е толкова интересно. Вие казвате, че синергиите между бюджетите на държавите членки и годишния обзор на растежа съществуват, но те трудно могат да бъдат оценени. Какво можем да направим това да се промени? Дали различните раздели на бюджета не трябва да се обвържат по-тясно – с гор. Освен това, във вашите препоръки вие казвате нещо, което спомена и нашия председател, а именно, че ни трябва една по-дългосрочна перспектива при европейския семестър и малко повече гъвкавост при европейския бюджет. Означава ли това, че на ниво европейски семестър, що се отнася до економическите политики, да мислим за 7 годишен срок. Като обвържем гор с европейския бюджет и националните бюджети. Може би и при националните бюджети ни трябва по-дългосрочна перспектива. Бюджета трябва да ни помогне да се изпълнят проектите, но аз си задавам въпроса как можем да направим тази по-обща оценка на взаимодействието. Това взаимодействие между приоритетите на ГОР и бюджета на ЕС съществува – но е трудно емпирично да се направи оценка на връзката с националните бюджети. Например, ние се питаме има ли причинно-следствена връзка. При националните бюджети нямаме и достатъчно данни. Трудно е бюджетните данни да се отделят от приоритетите по ГОР – Има и промени във времето, така че е трудно да се види причинно-следствената връзка понякога. Има толкова много фактори, които водят до бюджетни промени. Е, препоръките по страни са само един от тях. Може би наистина ни трябва един по-широк времеви хоризонт, не да се мисли за всяка отделна година. Необходимо е и по-систематично да се прави оценка на тези промени във времето. Аз не отговорих и на предходния въпрос. Трудно е да се реши дали този срок, времевия хоризонт да бъде 3 години или 4 години. Може би 7 години е един добър срок за оценка на съответствието на приоритетите. но така не навлизаме ли в квадратурата на кръга? В крайна сметка, какво може да е въздействието на бюджет, който е процент от БНИ, европейския БНИ, БНД, извинете. Можем да помислим за средната стойност на националните бюджети, да видим как тя се поставя в рамката от 7 години – Държавите членки получават 75% по кохезионната политика, ОСП и така нататък. Това е един доста негъвкав инструмент. което трудно може да бъде обвързано с годишния обзор на растежа. Имате ли вие някакъв формализиран подход? Не, за съжаление. Ние разгледахме просто какво е съответствието с приоритетите, разгледахме препоръките по държави членки, но не сме мислили за една по-дългосрочна перспектива в този случай. Но искаме ли ние бюджет на еврозоната? защото бюджета на ЕС е основно бюджета на еврозоната. Искаме ли бюджет на еврозоната, за да можем да реагираме всяка отделна година спрямо спецификата във всяка държава членка? Защото инструментите са толкова негъвкави, и също така толкова бюджетно нищожни, 1%, това нищо не е. за да може да се погледне 7 години напред, за да видим каква е връзката с всяка държава членка. Не е ли това наистина квадратура на кръга? Не дайте да се поддавате на тези формулировки. Да, вие може би сте прав, тук има известна негъвкаво, защото всичко се съставя за поредица от години. Но ако трябва да се откликне на нови приоритети, които възникват, както виждаме, то дори бюджета да е сравнително малък в сравнение с националните бюджети, увеличената гъвкавост би помогнала. Освен това, по този начин могат да се привлекат инвестиции, които иначе няма да бъдат привлечени. Не мисля, че това е квадратура на кръга дори да говорим за по-дълъг период от време. Добре да се обърнем към комисията тогава. Какво е отношението на комисията към това проучване? И какво мисли комисията за годишния обзор? на растежа. Дали то допринася или в крайна сметка държавите членки продължават да си правят каквото искат. След това данните от държавите членки трябва ли да се представят в някакъв по-стандартен формат, за да има сравнимост? Ние искаме да сме сигурни, като гледаме сметките на държавите членки, че всички знаят за какво става дума. Как можем да сме в една и същна е, общност, ако говорим с различен речник, различен синтаксис? Няма ли нужда от такова нещо? Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на вас лично и на вашата комисия за поемането на инициативата да се организира възлагането на това проучване. Благодаря и за интересното представяне на проучването. Първо няколко наблюдения от моя страна по отношение на европейския бюджет, както се разглежда в проучването след това ще дам думата на колегата от е, Генерална дирекция финанси. Тя ще говори за връзката между ГОР и годишния бюджет. Първо четири кратки коментара по годишния бюджет на ЕС, както е описан в проучването. Много ни радва факта, че проучването признава, че голяма част от този бюджет е ориентирана към инвестиции, растежа, заетостта. Всичко това отговаря на целите на ГОР. Проучването също така отчита, че по рубрики 1А и 1Б целите се изпълняват. Проучването правилно обръща внимание на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции и неговата роля. Може би аз трябва да кажа, че съгласно проучването FC представлява 10% от кредитите по функция 1А. Това не е много, ако погледнем реалното въздействие на FC чрез лустовия ефект – до сега са мобилизирани над 200 милиарда инвестиции в Европейския съюз. На второ място проучването правилно посочва, че има взаимодействие между бюджета днес и националните бюджети, чрез структурните фондове и изискванията за съфинансиране. Трябва да посоча обаче, че взаимодействието не се ограничава до тези области. Ще ви дам добре познатия пример с реакцията на бежанската криза и кризата на сигурността през последните три години. Благодарение на това взаимодействие между бюджета на ЕС и националните бюджети, ние успяхме като Европейски съюз да дадем отговор на това огромно предизвикателство. Ясно е, че държавите членки не биха се справили по същия начин. Така стигам до третото си наблюдение – добавената стойност на европейския бюджет. Както се казва и в проучването, европейския бюджет е много малък. Председателят също го каза, само 2% от размера на националните бюджети. Следователно, ние трябва да дефинираме този бюджет чрез добавената му стойност. Както се казва правилно в проучването, Европейския бюджет трябва да финансира проектите, които иначе не биха получили финансиране. Има много примери за това. Например, водещ проект като Еразъм би бил невъзможен без такова финансиране. Механизма за свързване на Европа също с неговото трансгранично измерение. Има и много други проекти – които иначе нямаше да бъдат финансирани. Но тук значимостта отива по-далеч от финансирането на проекти. Ние сме убедени, че чрез европейския бюджет се финансират и проекти с високо качество. Например, Хоризонт 2020. Чрез обединяването на ресурси и отправянето на покани за участие във всички 27 държави членки, ние успяваме да привлечем проекти с високо качество за финансиране, по-високо отколкото чрез националните бюджети. И накрая гъвкавостта. Проучването правилно посочва, че гъвкавостта на европейския бюджет ни е позволявала да откликваме на множество нови предизвикателства и проблеми. Споменава се FC, инициативата за младежка заетост. Ние финансирахме и двата инструмента чрез гъвкавия европейски бюджет. Докладът правилно посочва, че е хубаво, че съветът след съгласието на Европейския парламент одобри междиния преглед. Такъв междинен преглед нямаше да има без настояването на парламента. Междиният преглед дава допълнителна гъвкавост за оставащите три години и половина на МФР. Освен това, така можем да се изправим и пред новите предизвикателства, които със сигурност ще имаме до края на изпълнението на рамката. Благодаря и сега давам думата на колегата. Добре, нека да чуем от генерална дирекция Ехвин. Благодаря, благодаря ви, че представите това проучване. Благодаря ви, господин председател, за вашите изключително актуални въпроси. Е, е, съгласна съм, че е добре да се говори първо за контекста, да се определи е, настоящото приложно поле на бюджета, нещо, което вече бе засегнато и от документа, публикуван вчера, в който са представени размислите по тази тема, който обсъдихме и е важно да има по-голяма яснота за това как да се насърчи економически растеж и заедостта в държавите членки. Има някои области, които съвсем очевидно представляват европейска добавена стойност, но същевременно не са тясно свързани с постигнат на економически растежи и работни места. Е, за да се разшири контекстът, е, е, крайният доклад от групата на високо размище за собствените източници е изключително полезен и се говори за обвързване, за постигане по-голяма съвместимост между националните и европейския бюджет. Препоръките са следните да се увеличат за да се увеличат синергиите, трябва първо да се намерят областите, в които е по-полезно да се действа на европейско, отколкото на национално равнище. Документът, ам, публикуван вчера, излага определени сценарии по тази тема Ам, и е хубаво да се имат предвид. След това вертикалното координиране – Важно е да има ясна координация между политиката и разходите. Ако говорим, примерно, за рамка за миграцията, трябва първо да има ясна политика на европейско равнище и второ, за да се приложи тя на практика, е необходимо да има ресурси на европейско равнище, които може да не са специално отделени, затова гъвкавостта е важна. Също времено политиката не винаги е част от годишния обзор на растежа. Може да има въздействие, но е добре да разширим тук малко дискусията. И третият елемент, свързан с вашето проучване на вертикалната координация, е връзката между европейски и националните бюджети, що се отнася до националната политика ако вземем предвид европейския бюджет, е, както спомена председателят, говорим за 1% от БВП и 2% от публичните разходи. Разбира се, на много, по много политики голяма част от, от действията се финансират на ниво държави членки и трябва да има яснота кое на кое равнище се финансира. И трябва да се използва европейския бюджет, за да се насърчат реформи в определени области, там където има нужда от промени в политиката и определени мерки за инвестициите. В този контекст синергията между националните реформи и европейските разходи може да е от полза. Един добър пример тук е научно-развойната дейност, по която Европейският съюз посвещава много средства, а публичният отрасъл и държавите членки още повече. И когато говорим за общи насоки за економическата политика, е добре да има някаква рамка, в която ясно се определят отговорностите, за да се постигне синергия разбира се, няма, а, да се, няма как да се финансират политиките в тази област само на европейско равнище, но е добре да има по-силна координация. Няколко по-конкретни въпроса сега във връзка с елементи от презентацията. Ако правилно разбирам, сте следили промените във връзка с препоръките по страни през последните няколко години. Тези препоръки са доста стабилни. Полугодието действа от 2011 година и откакто има нов комисар, има промяна в фокуса на препоръките по страни, която може би не е напълно отразена в доклада. Има и промени в годишния обзор – на растежа, които са свързани и с съответните промени в препоръките чрез причинно-следствена връзка. А, може би е добре малко по-хетерогенно да се... А, има много голяма хетерогенност, извинете, в оценката на приложението на препоръките. А, съвсем различни оценки излизат. А, защо? Защото е трудно да се направи и преценката. Как се преценява дали нещо е прието? За, защото правителството го е предложило, защото парламентът го е одобрил или защото вече е приложено на място. Добре е да се уеднакви начинът на преценка, който се прилага от страна на комисията и от страна на държавите членки. И още нещо. Има хетерогенност, що се отнася до начина по който приоритетите в проучването в годишния обзор на растежа се прехвърлят в препоръките по страни. В някои страни има по-тясна връзка, отколкото в друга. Както знаем, с 28 държави членки има големи разлики от страна до страна. Така че по някой път може да е от полза да няма директно прехвърляне от общи принципи към препоръки страна по страна, а, е добре да се вземе предвид до каква степен определени приоритети са приложими на място в съответната страна. Тоест не, не е добре да се изкопират препоръките и да се препратят към всички страни. Един въпрос искам да ви задам за стандартизацията – или хармонизацията на публичните разходи и тяхното отчитане в държавите членки? Много добър въпрос. Има голям напредък, който е постигнат за стандартизацията на фискалните данни. Отлично е качеството на тези данни, те са напълно сравними в държавите членки едно голямо предизвикателство за бъдеще е да постигнем подобна степен на хармонизация и за други категории разходи, включително, що се отнася до записването на вноските към европейски бюджет и на разходите от европейски бюджет. В доклада Монти има отлични препоръки по тази тема и действително такава хармонизация е необходима. Благодаря. С това приключваме, госпожа Малетич. Благодаря ви много. Искам да се да подчертая казаното от вас, господин председател, и, и да реагирам. Изключително е важно да има стандартни набори данни, е, за да има сравнимост. Ето, например, що се отнесе до Международния валутен фонд, те имат такива стандартни набори данни за финансиране на правителствата, за фискални данни, економически данни, но и имат функционална класификация. Т.е. добавят функционална класификация и сравняват страните възоснова на функциите. И ние на ниво Европейски съюз можем да добавим класификация на програмите. Тоест бихме могли да кажем по кои програми искаме да сравняваме държавите членки, как това като информация да се използва в е, изготвянето на бюджет европейската политика. Също така трябва да се има предвид забавянето между ангажиментите и плащанията и да се види е, каква е връзката, защото многогодишната финансова рамка се е, задейства и две години няма нищо, нищо не се случва. Искат се инвестиции, на програмите са толкова сложни, че онези, които ги управляват, а, от, не успяват да задействат всичко много бързо. Това е ефектът йо-йо, както го нарича господин Дъпре. Почти някакъв вид фокусничество се очаква. Така, заключение, за кратки заключителни думи, дам думата на господин Марко Хефнер и да видим каква е добавната стойност, стойност на доклада, който можем да направим за, евен... за европейското полугодие. Полезен ли би бил той? Заповядайте. Ако въпросът е каква е добавената стойност на това проучване, не. Става дума за доклада, който се иска от мен да изготвям всяка година. Би ли бил полезен той? Иска се доклад за европейското полугодие, който ние да изготвяме всяка година. А, би ли бил полезен такъв доклад? Това е моят въпрос. Има полза от наблюдение всяка година, но нямаме пълна яснота. Нашето проучване няма данни за това би ли било полезно и би ли му добавена стойност. Благодаря много. А, да, трябва още да видим каква е, мотивация може да има за такъв доклад. Та или иначе, ако има бюджет за еврозоната, това би било, такъв доклад би бил полезен. Благодаря. След това. Следващата точка – собствените приходоисточници, двама отлични докладчици, господин Левандовски и господин Депре. Те са проучили много внимателно доклада Монти и възнамеряват да представят своите работни документи. Кой ще започне? Господин Левандовски, заповядайте. Благодаря. Много е важно да се намери позиция на Европейския парламент по областта собствени ресурси. Ако погледнете документа, ще видите, че в него има много факти. Той представя състоянието на нещата, еволюцията на собствените ресурси на Европейския съюз, подчертава ролята на Европейския парламент и то справо, защото Европейския парламент винаги е настоявал за една по-прозрачна и по-упростена система. Има и някои области, които би трябвало да дадат повод за размисъл – как да се улеснят нещата на първи или втори етап. Естествено, справо можем да кажем, че каквото и да се случи с, с собствените ресурси, трябва да има фискална неутралност и фискален суверенитет за държавите членки. Не трябва да има голяма тежест, не на последно място и за европейската економика. Трябва да се обсъдят следващите етапи на работата, не сегашните и сроковете. Защото знаете, че когато дадем своята позиция, вече ще навлезем в една малко по-проблемна област. И въпросът е как да прокараме нашата позиция в настоящия проблемен контекст. Нашата мечта е мечтата на Лена Ламасура, именно всяко спестено евро на национално ниво да доведе до спестяване на средства на всяко спестено евро на европейско ниво да доведе до спестяване на средства на национално ниво. Това сега не е така. Има примери в тази връзка. Всичко, което е свързано с реформите на собствените ресурси, е свързано с политическа воля. Политическа воля има в Европейския парламент. Парламента не се е обезкуражил от предишните си опити. Знаете, че комисията също представи някои свои стратегии. Тя има един документ за размисъл. Брексит може да се окаже голям проблем за разходите, но представлява пък много голяма възможност да се променят собствените ресурси и системата. Защото знаете, че по отношение на британската отстъпка всичко беше фиксирано и никой не беше готов да отстъпи и да промени нещата. По отношение на сроковете, ние двамата с, с Жерар сме нещо като близнаци и трябва да работим паралелно с Тома и Обрехт във връзка с техния доклад. Не стана ясно, и това беше обсъдено на заседанието на координаторите, дали трябва да променим своите срокове с. Е, и да ги нагодим към презентацията на комисията по отношение на собствените ресурси. Определено нашата позиция трябва да е такава, че да настояваме пред Европейската комисия да се опита отново да внесе реформа в собствените ресурси. Благодаря. Мерси, мерси Янус. Благодаря много, Жерар. Благодаря, господин председател. Първо искам да уточня нещо. Изабел Тома не е тук, но е, към нея е репликата. Тя каза тази сутрин, че дамата са докладчици по многогодишната финансова рамка е, закъсняват в сравнение с нас. Много дипломатично го формулира. Всъщност нашия документ е изключително конкретен и в него се очертава рамката, в която ще се проведе дебатът. Първо занимаваме се с правната рамка. Тоест, къде в, в договорите е, има правно основание за е, установяване на собствени при, приходоисточници, Припомняме на някои колеги, които нямат а, непременно отлична памет, каква е сегашната система на собствените приходови източници. След това една част е посветена на състава на сегашните приходоисточници и а, частта от бюджета, която са те. След това критикуваме сегашната система, т.е. правим критичен анализ на тази система. А, господин Левандовски е, беше съвсем дискретен е, по тази тема, но посвещаваме и една тема, за да припомним е, сравнително скорошните препоръки, формулирани или по инициатива на парламент, или по инициатива на комисията е, в полза на система на, собствени приходоисточници. Нека да припомним доклада на господина Ленна Масур от 2017 година. Нека да, да говорим е, говорим също за съдържанието, представено от комисаря Левандовски през 2011 е, година и взема предвид е, груп, позицията на групата Монти, която е стратегически значима а, за обмисленето на рамката за европейските институции, тъй като това е много междуинституционна група и в този доклад е, са участвали към комисията, съвета и парламентът. И има три големи заключения. От една страна, основният принцип е, че се пледира за система за собствени приходоисточници и се определят критериите, въз основа на кои, които се взема предвид ам, значимостта и ползата от такива ам, приходоисточници. Има е ясно разпределение. Говори се за това, че механизмът за собствените приходоисточници трябва да бъде насочен към подкрепа на големите политики на Европейския съюз, стратегическите приоритети и по-конкретно се споменават две конкретни политики. Заключ... Е, при довършването на единия пазар и във връзка с това има определени ресурси, които са е, е, евентуални собствени приходоисточници, които са обвързани с тази тема. И на второ място борбата срещу промените в климата и отново и там има определени, обвързани с тази тема, предложени приходоисточници. Въпросът, на който трябва да отговорим тук, е свързан с операционализацията на предложенията, които правим. Какви са основните категории? Е, въпроси. Има един въпрос, насочен малко повече към Европейския парламент, отколкото към националните е, парламенти, тъй като е, там има по-голямо разделение. Е, и първо, е, смятате ли, че е необходима по-развита система за собствени, собствени източници или не? Втори въпрос. Е, вноските във връзка с общия национален доход. С, с брутния национален продукт. И въпросът е как точно да се отчертаят тези вноски след това корекции, дори и да поддържаме системата, свързана с БВП, има определен елемент, свързан с вноските на глава от населението и богатството на глава от населението. И изглежда, че някои държави, членки, които са нетни платци, нямат а, приходи в бюджета на глава от населението, които да са непременно по-високи от тези на някои от страните, които са нетни получатели и е, е, за това е важно това е, трябва ли да се използва като критерий. И е, втора голяма категория въпроси. Съгласни ли сте категориите собствени приходоисточници, и, които съществуват и които ще се въведат, да са обвързани с определени категории е, на е, стратегията и политиката на Европейския съюз, т.е. вътрешния пазар и прочие. Е, предложения, които да подобряват функционирането и равнопоставеността, е, да кажем хармонизирано ДДС като собствен приходоисточник и определен дял, който да отива към европейския бюджет. Това са някои от най-важните въпроси. И друг важен въпрос е как точно да става е, е, това как, точно какъв да се състава на собствените източници, Не всички държави членки са обединени около една и съща позиция. И така ще продължим да работим активно е, ще се опитаме да работим възможно най-разумно и имаме нужда от вашето участие, е, вашите позиции и е, искаме да чуем различните хипотези. Благодаря много на Жерар Депре, че ни представи тази тема. Добре канализирахме нещата, става ясно какви биха могли да са тези собствени приходоисточници, които да намалят зависимостта от държавите членки, които обаче няма непременно да се създадат допълнителни ресурси. Господин Капуто, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам от началото да благодаря на господин Левандовски и на господин Депре за този работен документ. Аз ги подкрепям напълно. Докладчик съм в Комисията по сълско стопанство по този въпрос. Той е ключов за европейската интеграция, особено с оглед на излизането на Великобритания. Парламента винаги е призовавал бюджета да се финансира в пълна степен от собствени приходоисточници. Ако не на друго място, в договорите това е споменато. И се споменава, освен това, настоящата система, която има много недостатъци, не е прозрачна, не е справедлива и не се контролира от парламента. Освен това, тя е абсолютно неразбираема за гражданите. Мисля, че даже за хората, които са я създали. 64% от приходите на Съюза идват от а, а, националните бюджети, възоснова на БНД на държавите, имаме и 11%, които идват от ДДС по силата на сложни механизми за корекция. Виждате, че благодарение или поради тази система винаги ни липсват достатъчно средства за бюджетни ангажименти и въобще бюджетни кредити. Ето защо трябва да променим а, системата. Би било възможно да обсъдим една възможност за средства, които да се основават само на националния доход и съответно да се премахнат механизмите за корекция. Брексит може и да потвърди една такава стратегия. Знаете за групата на високо ниво на Монти, знаете за реформата на ДДС, за предложенията, за данъците, за многонационалните компании, е, данъци за парниковите газове, ролята на ЕЦБ, различни видове, други данъци, насочени към цифровата економика. Знаете за инициативата Етия за визите, която да прилича на американската ЕСТА. Всичко това са възможности за привличане на приходоисточници, които пък да се използват за нашите приоритети. Проблемите с миграцията, да не споменаваме 11 милиарда под формата на дупка в бюджета след оттеглянето на Великобритания. Комисар Оттингер говори за внасяне на съкръщение бюджета по отношение на кохизионната политика и селскостопанската политика. Трябва нещо да се направи съответно. Надявам се, че парламента ще даде ход на едно начинание, което ще увлече и другите институции. Благодаря. Дебеля. Госпожа Гаргисова. Благодаря съвсем набързичко. Ние говорим по много важна тема собствени източници. Водеща тема за нашата комисия и за парламента. Жако е, че не са много колегите, които присъстват. Първо трябва да ви благодарим за положения труд, защото сега е ясно откъде идваме, на къде тръгваме и на кои въпроси трябва да отговорим. И ясно е също така, че се оформя широк консенсус в парламента, че ни трябват собствени източници. Но когато стигнем до въпросите на господин Левандовски и господин Дупре, ще видим докъде ще стигнем с този консенсус. Текста трябва да се прочете много по-внимателно. Той е озаглавен работен документ. Нямахме много време да навлезем в подробностите, но има някои неща, които ми правят впечатление. Аз мисля, че тук има някои презумции. Много се съмнявам, че те са верни, обаче да започнем с данъчната неутралност. Това ми се струва някаква химера. За какво точно става дума? А, ако говорим за нови данъци, добре, тези данъци не са срещу гражданите, те са за тях, но пак не може да се говори за неутралност. Говорим за какво за ДДС, може би, за облагане на транспорта, на енергията. Не знам откъде идва това понятие за данъчна неутралност. То звучи добре, но не мисля, че е много ясно. И още нещо. Какво ще направим със собствените източници? Ние говорим за тях – за да намалят националните вноски. За това става дума. Но аз имам своите е, съмнения тук. Ние трудно ще изпълним всички свои приоритети като Европейски съюз. Имаме нужда от повече пари, откъдето и да идват. На второ място, Брекзит ни поставя в по-трудна ситуация, защото може да увеличим собствените ресурси, но не и да намалим националните вноски, така че да се покрие разликата. И на трето място, мисля, че трябва да водим дебат, за да се увеличи всичко. Но ще е много хубаво да намалим националните вноски, за да имаме далеч по-голяма свобода при преговорите. Освен това, така държавите членки ще се успокоят и нашите източници ще се обвържат с единия пазар. Но виждаме ОСП, кохезионната политика, политиката за развитие, инвестиции в отбраната, е, управление на границите, миграция. Няма как да се справим. И на всичкото отгоре Брекзит. Затова ще трябва да скъсаме с тези табута, за които не говорим. Благодаря, госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Аз също от своя страна искам да благодаря на нашите съдокладчици, които са доста по-ефикасни, отколкото при обсъждането на МФР. Тук имаме един ясен документ. Аз приветствам метода. Въпросите, които се поставят, позволяват да се работи заедно и добре. Иначе аз съм съгласна с колегата Гърдия Забал до някъде. Аз също се питам какъв е смисъла на тази неутралност дали тя означава, че няма да натоварваме европейските граждани с допълнително бреме. Ние сме съгласни, че не бива да го правим, защото от ДДС и от БНИ ние получаваме вече една много голяма сума, около 80% и повече. времено ако нямаме допълнителни ресурси, ако няма и нови данъци, няма как да се справим. Ясно е, че ни трябват допълнителни източници. Без тях ще се окажем в ситуацията, за която вчера говори комисаря Йотингер, да подценим нуждите в бюджета. Това стана за бюджета 14 до 20 година и трябваше да се правят промени. Знаете колко сме дебатирали но ние ще имаме освен това и нови предизвикателства, и Брекзит, така че ни трябва допълнителни източници. И това трябва да се разбере ясно от текста. На трето място въглерода. И тук си спомням какво каза комисаря. Трябва да сме амбициозни, но тук има най-различни решения. От една страна тези решения, които бяха представени от групата на високо ниво, председателствана от господин Монти. Има и други решения. които не се подкрепят от групата Монти и не бяха одобрени. Но така или иначе Освен данъчната неутралност, ме притеснява и този въпрос за въглерода по границите. Ние искаме да има конкурентоспособност на европейските фирми и граждани. Не искаме другите да правят дъмпинг, но същевременно ние трябва да насърчаваме и третите страни, да развиват економика, която е ниско въглеродна. Това ми се струва много амбициозно. Има и други неща по транспорта. 0,1 евроцент на всеки самолетен билет, как това наистина ще допринесе за намирането на голяма сума, но всъщност, според мен, въздействието ще е почти нулево. би трябвало да помислим за някои други решения, които не са толкова болезнени. И накрая, по БНД. Мисля, че е ясно, че ако не поискаме, няма да ни се даде. Не искаме да облегчим националните вноски, обаче за това също трябва да се говори. Трябва да търсим играта, при която всички печелят, да се преговаря с съвета. Струва ми се, че една част от собствените приходоисточници трябва да позволят на държавите членки да вложат повече в националния си бюджет или да има по-малък дефицит поне. Трябва да дадем това облегчение. Има и още нещо, може би то може да се добави към вашите въпроси, естеството на вноската, начина по който се изчислява вноската на държавата членка. Вие говорите за рабат, за корекции. Но на мен ми се струва, че тези корекции всъщност ще придружават рабатите и така влизаме в един кръг от рабати. Трябва да се запитаме как да изчисляваме тази вноска. Дали възоснова на брутния национален доход или към тази основа да се добавят и нови референтни показатели, свързани с образованието, въглеродната економика, климата – Това могат да бъдат напълно обективни показатели, които в крайна сметка да доведат до решение, което е добро за всички. Възможно е така вноската да се увеличи, но ще се увеличат и ресурсите на Европейския съюз, които пък се връщат и в държавите членки. Трябва да се помисли и за графика. Не може от днес за утре изведнъж да имаме 50% собствени приходоисточници. Трябва малко повече време. Не знам дали сме твърде амбициозни, но поне да поставим въпроса за методиката на изчисление на вноските на държавите членки. Добре, от моя страна също искам да поздравя докладчика. Ето вижте, госпожо Тома, започва се с нещо добро. Не трябва да натоварваме европейските граждани. Трябва да се помисли за националното и регионално ниво. Ако ще увеличим европейските данъци, националните и регионалните трябва да намалеят. Това ли казвате вие, госпожо Тома? Не. В такъв случай ще трябва европейския данък да се добави към това, което хората вече плащат. Аз мисля, че имахте предвид данък, който да е невидим, да не се усеща, но такова нещо просто не съществува. Не, господин председател, нека да ви отговоря. Une forme d'adaptation. Je vais parler clair. Ще се опитам да бъда ясна. Вземете корпоративната, корпоративния данък. Това не засяга прав, пряко платеца, защото имаме дигитализация, глобализация. Това позволява да се плаща дължимото трябва да въжи и за мултинационалните компании, които мислят, че плащат изключително ниски данъци. Мисля, че в Ирландия това е минимума от 12%, в други страни стига до някои 30 и няколко процента. Те всъщност не плащат обаче в много случаи каквото и да е. Примерно 0,00005%. Не става дума за допълнителен данък, а просто е, за събиране, за да няма данъчно избягване. Нямах предвид да се добавя нещо ново. Има най-различни начини. Това е истински дебат, но е, е важно да не натоварваме дънакоплатеца, тъй като той без друго иска по-малко данъци, а не повече. Добре, но да вземем мултинационалните компании, например в дигитализацията. Става дума и за е, глупостта на държавите членки. Те им позволяват да не плащат данъци. Например, вземете Google, който прехвърля през Ирландия към Холандия 4,5 милиарда, после към Бермудските острови. Това се случва, защото а, държавите членки са твърде доброжелателни. Би трябвало просто да ги окорим за тяхната глупост. И ето това е нещо много важно и за европейското благо. Но ако утре кажем на министрите на финансите, които идват в Брюксел, че трябва да се говори за Люксембург, за Панада, те ще излязат с някое съобщение, как се борят с данъчното избягване. Това нищо не значи, както знаем. Може би във вашия доклад е добре да включите и параграф по тези въпроси, тъй като наистина има някои данъчни проблеми. Това някакси не се урежда на европейско ниво, ние бихме могли да облегчим условията. Не може парите да отиват в Бермудските острови. Знаем, че в САЩ се налага винаги данък. И още нещо. Данъка, за който говорите, е нещо много трудно, защото всяка държава има свои данъчни ниши. Много трудно е да се говори за хармонизация на националните бюджети и на националните данъчни системи, за да има истинска конвергенция. Благодаря, господин председател. Не исках да ви прекъсвам, но тъй като сте провокативен, и аз искам да ви отговоря. И ясно е, че повечето данъци, които предлагаме, са нови, които и те обхващат определени сектори, които не са достатъчно обложени но пък резултата ще влезе пряко в джоба на гражданите. Не, няма да влезе пряко там, казва председателя. Да, ясно е, че винаги гражданите плащат данъците, но има и един по-философски въпрос. Ние трябва да бъдем и малко по-смели. Не бива да се отказваме от европейския проект. Ако стигнем до извода, че трябва да обложим пряко европейските граждани. За да финансираме европейския бюджет, трябва да го кажем. Ако ние смятаме, че европейският бюджет е достатъчно добър, трябва да сме готови и за този данък. Знам, че това не се казва. Винаги се опитваме да намерим някакъв баланс. Но ако ни трябва тези данъци за образованието, здравеопазването, сигурността, то трябва да има и такъв европейски данък, тъй като европейския проект е от полза на всички граждани. Следователно, нека направим този скок. Да, това е малко по-сложно от облагането на банките и въглеродните индустрии, но просто трябва да заявим, че европейският проект си струва и може би трябва да се помисли за такъв данък. Данъците са много важни за републиканците. И ако обсъждаме това в парламента, то е за да има съгласие при данъците. Господин Дюпре, искам да се изкажа по повод на това, което казахте. Трябва да се гордеем от европейския, с европейския проект. Да, съгласен съм. Не трябва да се страхуваме и с това се, съм съгласен. Но ето вижте какви са нашите собствени източници и вижте какво сме написали. Необходимо е съгласието на съвета. Аз ще се върна и на въпроса за данъчната неутралност – но за сега ще кажа, че не искам да тръгваме по този път, защото ние нямаме никакъв шанс да получим одобрението на съвета. А за данъчната неутралност това означава, че в даден момент ще имаме допълнителни източници по един или друг начин БНД вноските ще намалеят, може би не в същата пропорция, както приходите, допълнителните приходи, но така или иначе вноските по БНД ще намалеят. Но ще имаме двойно облагане и това никой няма да приеме. Това е принципа на данъчната неутралност. Пряката вноска в бюджета намалява, другите допълнителни източници се увеличават и така се стига до баланс. Благодаря. Съвсем накратко. Всъщност вече започваме да отговаряме на въпроси. Благодаря ви за тези първи отговори на въпросите. Няма да задълбавам в дебата за укриването на данъци. Интересно е, че говорим по тази тема, когато говорим за собствените ресурси. По отношение на фискалния неутралитет, виждате какво е разбирането. Това е взаимодействие между евентуалните нови собствени ресурси и прихода възоснова на БНД. За мен фискалната неутралност представлява едно семантично изобретение – е, само че то има потенциала за критично отношение към нашето предложение. Ако се върнем на предложението на Монти от 2011 година, би трябвало да заявим ясно принципа за фискална неутралност, защото допълнителните приходи и приходите възоснова на БНД идват в крайна сметка от данъци. Това е пресечната точка. Не искам да осложнявам допълнително въпроса за изчислението възоснова на БНД и самото изчисляване на БНД. Е, искам да кажа, че ще има достатъчно проблеми по отношение на прокарването на позицията на парламента. Между другото, когато говорим за е, връзката на гражданите с европейския проект, е, това е една романтична визия, която е свързана с, златната ера на Европейския съюз и аз днес не бих рискувал е, за нещо подобно. Това обаче ще се обсъжда на следващ етап от дебата. Скъпи колеги, искам да благодаря на двамата докладчика, господин Зани Павали. Господин председател, извинете ме за това, че закъснях. Не можах да чуя целия дебат. Моля ви да бъдете кратък, казва председателя. Да, и вие самия казахте, господин председател, че темата е изключително важна и би било много добре да видим как ще откликнат държавите членки и какво ще кажат те е, по въпросите на Монти и онова, което се обсъжда в неговата работна група. Аз работих по данък върху финансовите сделки, аз съм съгласен с него, държавите членки обаче не са съгласни. Затова трябва да видим какво можем да направим, за да стигнем до споразумение по този и не само по този въпрос. Това ще бъде една от най-трудните задачи за Европейския съюз. В доклада според мен липсва нещо, а именно анализ на положението вътре в еврозоната. Искам да разбера малко повече по този въпрос, защото е много важно да се опитаме да премахнем вътрешните дисбаланси. Има държави, които имат изключително висок търговски излишък и те може да бъдат помолени да допринасят е, малко повече за бюджета на еврозоната или за бюджета на целия Европейския съюз, защото те всъщност извличат полза от е, тези макроекономически дисбаланси, а ние искаме точно с тях да се преборим, ако искаме Европейския съюз да е устойчив. Ако не решим точно този проблем, много трудно ще имаме стабилен Европейски съюз. Има някои много добри предложения, например така наречения въглероден данък. Не знам дали данъците върху изкопаемите горива ще бъдат е, достатъчно популярни, дори и те да са обосноваеми от е, морална гледна точка. Аз ще работя по вашето предложение. Искам да кажа, че целта е изключително амбициозна, можем да я наречем даже утопична. Едва ли можем да постигнем всички тези цели в рамките на един бюджетен цикъл. Гражданите ще разгледат евентуалното намаляване на националните вноски като увеличаване на данъците. Аз поне така смятам. Мисля, че до там ще се стигне. Ето защо мисля, че трябва да се обърнем към гражданите и да им обясним какво точно се опитваме да постигнем, защото ще е много опасно да се увеличават данъците тогава, когато депресията продължава в някои от нашите държави и економиките не прогресират. Благодаря ви. Наистина, истинската тема е каква Европа искаме за нашите граждани, за да отговорим на техните очаквания за споделеното обществено благо. Ако имате ясни идеи за тази могъща Европа, която да отговори на очакванията на гражданите, трябва да съставим и адекватен бюджет, като данъците в една демокрация или република са нещо важно, но не бива да натоварваме прекалено да накоплатеца. Ако позволите, господин председател, не става дума само за данъци. Има и постъпления – Например, ако имаме 2,5 милиарда данъци, които да дойдат от голяма мултинационална компания, ще запълним дупките и от Брекзит. Да, но тези постъпления, благодарение на госпожа Вистегер, отиват обратно при държавите членки и при сегашната система. Fabian Джо взе поста, както знаете, преди две години и половина, през 2015 година, работа, която се характеризира с елегантност, с усмивка, с ефикасност и ефективност на 1 юли. Нашата колега обаче е, започва работа на нова позиция като експерт. Е, аз искам да изразя нашата висока оценка и приятелство. Ние наистина винаги сме се радвали на нейния усмихнат авторитет. Елиза Дафара също искам да и благодаря. Желаем успех на новото работно място. Най-голямата бългийка сред британците. И en votre nom, je От ваше име ще е целуна. prochaine 10 11 Скъпи колеги, на 11 юли е следващото ни заседание. Никой не иска думата. Закри